Dear colleague, take... Колеги, ако заемете местата си. Започваме работа и без друго сме закъснели. Ще продължа от тук на италиански. Извинявайте за закъснението, колеги. Но имахме много натоварен дневен ред за заседанието на координаторите а, така че ще трябва да побързаме, тъй като в и половина ще трябва да отидем в съседната сграда да се присъединим към комисията АФЕТ, с която имаме съвместно заседание. Най-напред, приемане на дневния ред. Има ли възражения? това трябва да приемем начина на работа. След като изслушаме докладчиците и докладчиците в сянка, по различните теми. Ако имаме след това време, ще давам думата и на други желаящи да се изкажат. Сега, одобряване на протокола от заседанието на 26 февруари. Има ли забележки? Протоколът е прият. Имаме превод на испански, германски, е, италиански, английски, датски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, литовски, полски, словенски, български и румънски. А сега, преди да преминем а, към точка 5, е, има искане за изказване по дневния ред от Клезус. Съгласен съм да ви дам думата, но моля не повече от минута. Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, говорил съм по този въпрос и по-рано. Искам да посветим специална дискусия в нашата комисия на факта, че Третият райх по време на Втората световна война нанесе щети в Гърция. Трябва да отделим специално време за обсъждане на този въпрос. Днес, знаете, има събития в Сирия и Ирак, които трябва да бъдат обсъдени, но ще обсъдя въпроса, който повдигате с координаторите и ще видим какви възможности имаме за подобен дебат ще внеса въпроса, ще бъде обсъден и ще видим какви са конкретните възможности за обсъждане на този въпрос. А сега, следващата точка от дневния ред, това е а, становище за интегрирания подход към културното наследство на Европа. Срока за внасене на изменение е 30 март на обед. Ще гласуваме на 16 юни в комисия проекто становището. Днес имаме 20 минути за обсъждане на това проекто становище. Благодаря, госпожо председател. Пълният текст на доклада е вече на разположение, от известно време е на разположение, така че вие сте могли да се запознаете с него. И за да спечеля време, ще представя само на главното в този доклад. Ще се спра на два главни въпроса. Публичната политика във връзка с културното наследство и второ, конкретните възможни решения на въпросите, идентифицирани по време на периода на консултации. А доклада иска от Европейската комисия да направи следното. Първо, да прилага понятието за интегриран подход към културното наследство и второ, да осигури по-добра координация между различните сектори, които се занимават с културното наследство. Няколко генерални дирекции се занимават с въпросите на културното наследство и много важно е те да си сътрудничат по-добре, да координират всички дейности, свързани с културното наследство. Значи необходимо е да има по-добра координация на ниво Генерална дирекция на Европейската комисия. Второ, трябва да се вземе решение за Европейска година, посветена на културното наследство, със свой бюджет. Подобна инициатива ще има голям потенциал. Европейската година на културното наследство трябва да има свой бюджет и всички дейности в рамките на тази година трябва да се организират, разбира се, и финансират от самите страни членки. Трето, трябва да съобщим на потенциалните бенефициенти какво могат да участват във връзка с културното наследство. В момента финансите, дейностите се финансират по различни програми. Информацията е пръсната в различни уебсайтове и преведена само на някои от официалните езици. Много важно е потенциалните бенефициенти да бъдат наясно с това какви средства могат да получат и да имат лесен достъп до тази информация. Има и някои проблеми, които са установени и предлагаме конкретни решения по отношение на финансирането на дейностите, свързани с културното наследство. Предлагаме да се създаде един единствен портал на Европейския съюз, в който да се събере информацията на, от всички европейски програми. Той трябва да бъде разделен на три е, секции възможности за финансиране, най-добри практики в областта на културното наследство с съответни връзки, новини и също така полезни, полезни линкове във връзка с е, програми и дейности в областта на е, културното наследство. Това първо. Второ, Необходимо е реставрационните проекти да се изпълняват по-качествено и то от квалифицирани специалисти. Необходим е контролен механизъм, за да може да се предотвратят възможни загуби. Всичко това трябва да става в съответствие с международно приетите норми, съгласно Венецианската харта и Канадската конвенция. Канадската конвенция за е, културното наследство в Европа, призоваваме комисията да помисли за таван от 5 милиона евро за дребномастазни културни проекти, като вземе предвид реалните разходи за подобни проекти. Колкото до различните модели за альтернативно управление – Необходимо е да се предвидят правни инструменти за альтернативно управление, за да могат местните общности да могат по-добре да промотират културното наследство и да насърчават публично-частното партньорство. Е област, в която местните общности са, действат много ефективно. Не всички страни обаче разполагат необходимите инструменти, за да прилагат подобен модел. економическият потенциал на културното наследство е голям. Във връзка с него могат да се създадат голям брой качествени и трайни работни места. Подчертавам също така, че освен възможностите за осигуряване на заетост, културното наследство създава връзки между културата и професионалния живот а и наред с това, културното наследство е призвано да изиграе специфична роля в областта на инвестициите. Затова призоваваме страните членки да подготвят стратегически проекти на местно и регионално равнище, като използват своите традиционни правомощия – необходимо е да се осигури по-добра статистика във връзка с културното наследство. В заключение, докладът се спира на редица възможности, които до сега са неизползвани. Например, програми за мобилност за онези, които работят в областта на културното наследство. Цифровизацията, на наследството може да създаде нови възможности за научни изследвания, заетост и економическо развитие. Културното наследство също така може да допринесе за развитието на промишлените отрасли, свързани с културата. И тъй като времето, което ми беше определено, изтича, ще спра до тук и чакам вашите предложения, вашите забележки и едва когато е, те бъдат обсъдени и взети предвид, е, ще може да се подготви окончателния вариант на доклада. Благодаря. Благодаря. Кой би искал да вземе думата? Да, би искала да благодаря също така ще се съобрази с искането на председателя и наистина ще благодаря на докладчика за предоставения изчерпателен доклад. Като цяло това е едно много значително становище, един документ, който е добър, предложенията са добри. Поради тази причина смятам, че това, което беше предложено може да се приеме от социалистите и демократите. Културата е нещо, което има и стратегически характер. И що се отнася до стратегическото наследство в Европа, то това означава, че трябва да се придържаме към своята история, към своята култура и да гледаме към бъдещето на Европа. Така че няма как да се отхвърли идеята за цялостен подход и е много правилно за това се настоява от страна докладчика. Искам само да спомена някои важни думи тук. Насоките за нови управленчески модели по отношение на отчетността и уважението към културното наследство, засилване на връзките между национално, местно и европейско ниво също така все повече и повече публично-частни партньорства и други подобни. Много ми харесва идеята да има Европейска година на културното наследство и от тази гледна точка бих искал да споделя, че е много важно в бъдещите идващите бюджетни процедури парламента като съзаконодател заедно с съвета да подходи последователно и да подкрепи онова, което се предлага от комисията по отношение на финансирането на тези области. Наистина много е важно да се създаде този единен европейски портал за културно наследство – има най-различни програми, които са били финансирани, и ще е чудесно, ако всичките могат да бъдат свързани с портала. Може би докладчика би могъл да даде малко повече информация за, доклад, за съответния вебсайт, но това е нещо древно. Така че искам просто да подкрепя това, което беше казано докладчика, колко е важно културното наследство от гледна точка на своето економическо въздействие и заедостта. Това е споменато, но струва ми се, че може да бъде наблегнато на него. Освен това е хубаво да се поговори и за защитата на околната среда, да се намери баланса между това да се разшири използването на културното наследство и също време да се запази природата и околната среда. Що се отнася до културното наследство, то може да бъде обвързано с иновациите и създаването на високо квалифицирани и заети места, работни места, извинявайте. Освен това, е важно държавите членки да имат качествен контрол и да се извършват качествени ремонтни и реставраторски дейности върху обектите, от които представляват културно наследство. Какво още може да бъде казано тук? Може би е добре да имаме едно изменение, свързано с позицията на Европейския съюз за създаване на обща регулаторна рамка за защита и консервация на културното наследство, както и за възстановяването на тези обекти. Мисля, че от тук нататък просто предстои да доразясним определени неща. Както беше казано, работим съгласно един много амбициозен график. Сега обаче ще дам думата на докладчиците в сянка, защото иначе никога няма да се справим.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 Наистина, редица важни позиции по културното наследство са е, взети под внимание. Важно е обаче да се подчертае в този доклад, е, да се докла, е, да подчертаят някои неща и аз ще добавя няколко от тях. Е, е, оценявам предложението на колегата Дяконо и искам да подчертая по-конкретно е, нематериалното наследство. Е, това са личите традиции, обичаи, живата култура и тук трябва да се постави и достатъчно, да се навлек достатъчно и на, на това също така на междукултурния диалог с обмен, обмяна на знания, информация. Те са също съставна част от това, но не са споменати в доклада. Имахме изслушване по тази тема. Е, както и е, културната политика, която е средство за борба с екстремизма, както в Европа, така и извън нея. Всичко това са важни неща и бих помолила е, да, комисията да представя редовно доклад по състоянието на материалното и нематериално културно наследство в Европа. това е като препоръка и със съответните препоръки за бъдещето. Разбира се, би трябвало да се предвидят и механизми за контрол, е, особено в областта на използването на е, кредити. И е, ако искаме да инвестираме и да говорим за европейско културно наследство, трябва да опишем е, състоянието на нещата, да, да опишем в какво състояние се намира културното наследство. А в момента това липсва, това е не е, е, отсъства и от доклада. И мисля, че роля на Европейската комисия, работа на Европейската комисия е да промени нещата е, в този смисъл. Е, в този смисъл съм представила и предложение за изменение Разбира се, всичко това означава, че трябва да има и съответните показатели. Ако кажем, че културното наследство на Европа, в Европа се намира в дадено определено състояние, трябва да имаме е, показатели, индикатори, които да, е, чрез които да опишем, да дефинираме това състояние. Мисля, че е логично е, Европейския парламент да се обърне към Европейската комисия и да предложи някои мерки и е, да постави съответните изисквания към Европейската комисия. Имам и друго предложение, което се отнася до цифровизацията във връзка с това, което е, каза докладчика именно е, възможно, е портал, на който да могат да се публикуват, да се качват е, възможности за използване на европейски кредити. Днес на ниво, на, в ЮНЕСКО съществува това, което наричат е, паметта на света, е, което е, е много е, уместен инструмент, е, който може да се използва от Европейския съюз. Ние можем да взаимстваме идеята и да създадем нещо като памета на Европа. Държавите членки могат да качват на този портал важни неща, които имат смисъл тук е, правя връзката и с е, европейското е, наследство, етикет европейско наследство, който също трябва да намери своето място. Смятам, че тези предложения трябва да се доведат до вниманието на Европейската комисия, която играе важна роля в това отношение и е, именно когато говорим за наследство и за е, целия комплекс от въпроси, свързани с е, културното наследство, европейското културно наследство. Надявам се, че не говорих твърде, твърде дълго. Благодаря. Говинески. Благодаря, ще говоря на полски, ако ми позволите. След като прочетох този наистина е много интересен доклад, искам да благодаря на докладчика за изготвянето му. Трябва да кажа, че имам някои коментари. Струва ми се, че трябва да бъде направена препратка и призив към комисията за това че тавана за финансиране трябва да се повиши от 5 на 10 милиона евро. Също така има определени съмнения във връзка с вашето предложение за Европейска година на културното наследство. Имаме следния въпрос. Какво би трябвало да представлява тази година? Какво ще празнуваме и каква ще бъде разликата между тази година и други подобни проекти? И сега Имам още няколко общи коментара. Говорите за дигитализация. И искам също така да подчертаете ролята на традиционния достъп. Аз съм академик и знам, че дигиталните технологии, дистанционния достъп не винаги могат да заместят традиционните методи тези модерни върхови технологии това, което виждаме по интернет, всъщност не дава същото, което предоставя един физически директен контакт с културата. Като, например, присъствие на лекция или нещо подобно. И има още нещо, което според мен не липсва. Това е ролята на религиозното наследство в Европа. Струва ми се, че в своя доклад вие също ще трябва да говорите за това, че ще трябва да се опази културното наследство на религиозните малцинства, културите малцинства, а също трябва да говорим за запазване на културата на иммигрантите, онези, които идват в Европа. В Европа се говори много често за мобилност. Мобилността е важен принцип, но също така той трябва да включва и възможността да се защити културното наследство на малцинствата, които живеят в Европа. Поради тази причина бих искал да ви кажа нещо за един альтернативен подход. Говорихте за економическата важност на културното наследство – Определено подчертахте економически аспект, но въпреки това струва ми се, тук не трябва да подхождаме изцяло и само теоретично, напротив, струва ми се, трябва да изтъкнем у нези методи как да се използва това културно наследство, които не са изцяло свързани с туристически атракции. В Полша имаме Краков, град Краков развива своя туризъм, но когато аз посещавам Краков, се чудя до каква степен туристите се възползват от възможностите за потопяване в културата, така че струва ми се трябва да се насърчава самото културно наследство, не само да се подобрява инфраструктурата в тези градове. Струва ми се, че и проектите в тази област трябва да бъдат подложени на по-добър надзор, защото редовно се появяват проблеми с надзора, имаме случаи на измами. И накрая има още нещо свързано с централния подход, централизацията. Трябва да споменете нещо в своя доклад за това, че можем да управляваме културата централно по-добре. Ако всичко се централизира, а това някак си е подвеждащо, защото Европа е богата на много култури и насърчаването на културното наследство всъщност си е работа на италянците, на поляците, Европейския съюз трябва да избегне догмата за централизиране, централно управление, защото понякога тези, които са за централизираното управление, мислят, че могат да опитомят културата, да контролират всичко, но на мен ми се струва, че нещата не са толкова прости. Благодаря ви. Благодаря, колега. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за доклада, който е пълен, ясен, категоричен и а, показва на къде трябва да вървим. Има нещо много насърчително в доклада на господин Дяконо. отнасям се с уважение към мненията, изказани от преждеговорившите. Трябва да положим по-големи усилия за засилване на работата на местните общности, регионите и страните членки в областта на културното наследство. Трябва да помислим и за културните концепции, концепциите свързани с културното наследство в Европа. Става дума за редица материални и нематериални културни стоки. В никакъв случай не става дума за централизиране на работата във връзка с тях, но трябва да положим повече усилия, за да може да споделяме това, което е общо помежду ни. Комисията подкрепя програми, свързани с културното наследство, които а, допълват усилията на страните членки. Част от европейската политика в областта на културното наследство трябва да цели преодоляването на щетите, които се нанасят на някои райони, които имат толкова голямо културно наследство, че те страдат от, прекалено, от прекаленото си богатство, ако може така да се каже. Трябва да се направи нещо да се помогне на подобни райони. Подкрепям идеята таванът за малките проекти да бъде вдигнат от 5 на 10 милиона. И тези средства да бъдат използвани за постигане на тези цели, които тук още споменах. Искам да спомена и някои неща, които смятам, че трябва да бъдат включени в проекта становището. Въпроси, които парламентът би трябвало да зададе на Европейската комисия във връзка с интегрирания подход към културното наследство. е по-добре да дефинираме понятието културни стоки или културни артефакти от е, общоевропейски интерес. Съществува вече подобна дефиниция, но тя трябва да бъде усъвършенствана. Необходим ни е списък на, тези, е, на този вид е, елементи на културното наследство. Това първо. Второ нещо свързано с нематериалното културно наследство. А, ние в Европа имаме обща история. И трябва, трябват ни програми, които обръщат повече внимание на общото в историята на европейските народи, общото в тяхната култура и да решат, помогнат за решаване на техните общи проблеми. А, тук стои въпросът и с езиците. Трябва да улесним общуването между различните езикови групи, защото те са част от европейското културно наследство. Внимание е необходимо да се обърне и на градовете, защото Европа фактически е това, което нейните градове са изградили през вековете. Европа не се състои само от е, региони, от страни, но също така и от градски центрове. И мисля, че това би могло да се подчертае по-ясно в доклада. Необходими са също така програми за подготовка на специалисти, особено специалисти в областта на културното наследство. И накрая, нещо във връзка с това, което господин Бедрос каза. Европа носи отговорност поради а, елементите на културно наследство, които не произхождат от Европа. И това е възможност а, за изграждане на връзки с а, трети страни. Не можем да бъдем само администратори, когато става за колониалното минало на Европа, трябва да имаме политика относно тези страни, от които а, идват тези елементи на културното наследство, би било добре да споделяме или може би дори да върнем а, някои от тези елементи на културното наследство на страните, където те са създадени. Благодаря. И сега и, и вие имате думата, госпожо. Моля, бъдете кратка, защото а, а, сме вече е, закъснели много. Искам да се спра на два въпроса. Първо, е, не трябва да разгледаме на културното наследство само като възможност за създаване на работни места. Е, културното наследство също така и не е само възможност за привличане на туристи. Необходимо е да помислим за социалното развитие на гражданите на Европа с помощта на културата. Необходимо е да се обръща повече внимание на образованието на младите с помощта на културното наследство. Защото не се отделя достатъчно часове за тази цел в средните училища. Значи не трябва само да използваме е, наследството, е, за да печелим, а трябва да го опазваме за бъдещите поколения. Това първо. Второ, когато съществуват финансови трудности, а такива има и във връзка и с е, музеите и археологическите разкопки, парите не достигат и за консервация, и за е, е, изследвания. Има културни паметници, като археологически, археологически е, е, разкопки, е, черкви и други, които е, са оставени е, без внимание, стават жертва на вандали. И необходими са повече средства за тяхното консервиране и опазване. Не можем просто да гледаме отстрани това, което става. Благодаря, председателката благодаря. Имаме представител на комисията, доктор Зампири. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Да, за нас е удоволствие да участваме в тази заседание, да се представя Зампиери, шеф на е, звено, на един отдел по културна политика в е, е, съответната генерал дирекция. Наистина оценявам високо работата на господин Дяконо. Това е работа, която ние подкрепяме най-енергично. Приканват ни да работим в отделните служби по-интензивно и ние го правим, между впрочем например, е, колегите в е, генералната дирекция работят заедно с вас и сега те излезаха с доклад е, да направим така, че културното наследство да работи в полза на Европа и някакси така да се е, направи връзката с Хоризонт 2020. Доклада е готов, имам екземпляри, донесъл съм за себе си, ще дам на госпожата, е, на председателката и на господин Дяконо. Но това са сферите, в които работим. Това, което се предлага като сфера е, за инвестиции, ние маркираме също културния пейзаж, необходимостта да се намери финансиране, е, бизнес модели, които да е, отговарят на е, действителността и състоянието на нещата с наследство в момента. Има много инициативи, които ние предприемаме в подкрепа на наследството. Едно съобщение от миналата година имахме, което е, включваше и един вид картиране. Е, намерението е редовно да, да предоставяме актуална информация за всички инициативи, които на комисията. Имаме и портал, посветен на културното наследство. Е, нашите колеги от е, Генералната дирекция го е, ръководят. Много лесно се работи с този, този портал. Просто написваш Heritage и излизат страшно много проекти това е, е, работим и с държавите членки, както знаете, на културното наследство е, предполага споделени компетенции и правомощия. Държавите членки имат отговорност за е, възстановяване, е, реставрация и поддръжка, поддържане на своето наследство, но ние въведахме е, така нареченото управление чрез участие на всички заинтересовани страни и започваме да набираме примери на добра практика тази година. До година ще работим по това да оценим наследство, да видим в кои сфери, какви са силните силните и слаби страни, е, на, е, на какво трябва да наблегнем е, повече и така нататък. Сега, когато се говори за структурните фондове, това е много актуален въпрос в момента. Говори се за прага от 5 милиона в регламента е, има лимит. Средни инфраструктурни проекти подлежат на финансиране по този, от този е, фонд. Е, има работна група по структурните фондове. Дискусията тече в, в това отношение, но ясно е, че има нужда от такъв лимит, да се заложи такъв лимит, защото в регламента това е разписано също и така се спряха на 5 милиона. Обясняват също така, че че има известна гъвкавост, т.е. някои е, проекти, инфраструктурни е, проекти също могат да бъдат, е, да минат под е, този параграф. И накрая за контрол върху качеството. Разбира се, че комисията е, държи на най-високо качество на проектите, но е, поне по отношение на структурните фондове, тези проекти се управляват споделено заедно с държавите членки и там държавите членки трябва да гарантират е, съответното качество. Комисията може да следи, има е, такава роля, но основната отговорност е в държавите членки е, и наистина е, ние в това отношение благодарим за поканата на господин Дяконо. Няколко е, други въпроси бяха поставени. Не съм убеден, че отговорих на всички, но ако остава нещо, моля, попитайте, обърнете се към мен. Благодаря на комисията. Мисля, че господин Дяконо предполагам, че това, което казаха колегите, беше от особен интерес за вас измененията, предложенията за изменения трябва да се внесат до 30 март е, на обяд. Е, извинявайте много, но е, остават ни само 25 минути за още 3 точки по дневния ред. Направо нямаме повече време, но а, има две е, препоръки е, в това отношение. Важно е да се говори за културното наследство в Европа, включително културния пейзаж. На това трябва да се погледне от е, културния ландшафт. Е, разбира се, е, трябва да се помисли за опазването на този ландшафт. Важно е как се разпределят и правомощията. В това отношение по-точно опазване на културната сектор работим и в съвета на Европа. И там също смятам да спрем, да спрем до тук, защото няма да имаме време за отговор. Господин Глезов, само една минута имате. Политистики кирономия смени епистрофи των έργων Културното наследство Опазване на културното е, наследство означава и връщане на е, произведенията на изкуството и културата към е, там откъдето те са отнети, е, второ е, реставрация е, на тези предмети и трето делегиране културни функции не само в столиците, но и до последното село и разбира се, средствата трябва да отидат по предназначение, гражданите трябва също да участват. Това бе казано вече. Eh, una parola și... <laughs> Eh, vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru... Една, eh, още само една дума в заключение. Благодаря много за всички ваши изказвания. Очаквам да получа предложенията за изменения. Може би е, звучи смешно, но е факт. Аз самия е, стръпна от нетърпение да внеса изменения към собствения, на собствения си доклад. Благодаря много за краткия и бърз отговор. Сега да минем на следващата точка е, това е проекто е, становище от Арнес Марагал за овластяване на децата чрез образование в Европейския съюз. Е, женския комитет, комитета за жените е водещ и крайният срок е март, 30 март по обяд. Господин Марагал, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъде максимално кратък Това е становище, което Комисията по култура и образование е, представи е, в отговор на доклад е, от Комисията за жените. Става дума за равнопоставеност в образованието, равнопоставеност между половете и емансипиране на момичетата, на жените най-общо и по-конкретно чрез образованието. Становището, което представяме, трябва да бъде много кратко, вероятно е, ще има много предложения за но идеите са четири, които са отразени тук. Едната е е, споменаване, което е, е факт и за Лиана Родригес, доклада на Лиана Родригес, а именно едно, е, едни стереотипи, свързани с половете, които, на които все пак все още се натъкваме в системата на образование. самото съществуване на тези стереотипи в цялостната система на образование, по-конкретно в учебните програми, е факт. който трябва да се вземе предвид, когато говорим за бъдещето на жените, професионалната им реализация. Е, след това въпросът за неформалното образование или самостоятелното образование за много жени в Европа, пък и извън Европа, това е вторичен ефект. Е, То е, е следствие на развитието на нещата в, култ... в културата, социални фактори, традиционна, е, традиции, практики, които се отразяват в образователна, образователната система и оттам и на живота на жените. Ние трябва да отчитаме тези е, културни традиции, разбира се, но трябва да гарантираме равнопоставеност в, при достъпа до образование за мъже и жени. Вземайки предвид е, всички аспекти, които проистичат от е, всички аспекти, свързани с етни, етническия, културен а, происход. Трябва да променим тези стереотипи на мислене, да емансипираш жените, а това става чрез образование. И тук много а, остава, за, а, много работа ни предстои за обучение на обучаващите, на преподавателите и това до голяма степен ще определи дали ще успеем в е, тази си политика. И накрая, държавите членки и Европейския съюз трябва да направят така, че да продължаващото образованието за цял живот да, даде, да даде възможност на, на жените да наваксат а, и да, да запълнят пропуснатото а, в а, първите години на началното те стадии на тяхното образование. Това е засегнато в доклада и е, смятам, че с, чрез съвместната работа с е, Комисията за жените можем да е, из, сътворим един много добър е, доклад. Благодаря. Сега докладчица в сянка. Заповядайте. Gracias, Presidenta. La educación, como ha señalado el ponente, es un instrumento благодаря, госпожо председател. Както каза и докладчика, наистина образованието е един важен инструмент за засилване на социално-економическо положение на жените и насърчаване на една по по-голяма равнопоставеност в обществото. Стереотипите имат лоши последствия и водят до по-лоша среда за работа в Европейския съюз има повече жени, отколкото мъже с а, образование или образователен ценз в определени области, включително научната област, но има и много жени, които работят в социалните сфери с много ниски заплати. Много често жените не могат да се включат пълноценно в пазара на труда заради своите семейни задължения в наши дни Една жена може да има добра работа, но за нея е по-трудно да не прекъсне своето кариерно развитие заради семейство, така че на нас ни е необходимо да имаме непрекъснато и гъвкаво обучение за жените. С този доклад се борим срещу стереотипите и социалните бариери, които обществото издига пред жените. Трябва да инвестираме в обществото което, извинявайте, в образование, което разширява възможностите на момичетата за в бъдеще, да насърчим равнопоставеност между половите, а също така и образование, което да се бори с стереотипите по отношение на двата пола. Един учебник и едно малко момиче могат да променят света. Това каза Малала Йосеф в една от своите речи и това твърдение ние трябва да превърнем в вярно за всички момичета, за, които живеят в Европа и в света. Благодаря, господин Андриан. Казва председателката, сега давам думата на госпожа Сведрова и след това госпожа Уърт. Благодаря за това, което а, а, добавихте към а, предложението. Достъпа а, до образование в Европа не е проблем за страните в Европейския съюз. Момичетата, жените, младите жени не смогат да завършат а, образованието си много повече от по-голям брой жени завършват висше образование от мъже. 60% са жените, завършващи висше образование. Значи не става дума, тук дума за проценти. Жените са по-голям процент от завършващите висше образование от мъжете. Друга да е проблема – то е на равнището на онези, които управляват училищата и съответните образователни заведения. Разбира се, жените, не че жените не се интересуват от отговорни постове в образованието. Но в определен момент те трябва да посветат част от времето си на семейството, раждат деца, тяхната кариера се прекъсва и е, те насочват вниманието си другаде. Но когато говорим за оказване на подкрепа на момичетата и младите жени, подкрепа, от която те се нуждаят, за да се еманципират с помощта на образованието. Но когато става дума за тяхното влизане на пазара на труда, трябва да говорим а, за по-добро съчетаване на семейният и професионалният живот. А, сега, колкото до стереотипите а, в отношенията между половете, в много страни, членки на Европейския съюз, имаме жени, директорки на училища, още от детската градина и в началното и средно училище много често имаме жени, които заемат ръководни длъжности. Жени са и в най-голямата си част учителните в тези учебни заведения. Значи не, че жените не са достатъчно добре представени в образователните заведения, но недостатъчно жени заемат отговорни постове. И може би преобладаващия брой на жени, учителки, е свързан с малко по-низките заплати в тази професия и мъжете не желаят да влизат в нея. А трябва да се ограничаваме в рамките на две минути, моля ви. Жили. Благодаря. Как, като представител на Комисията по културата и на Комисията ФЕМ, както и защитник на правата на жените и децата, се ви радвам, че Европейския парламент започва да се занимава с такава важна тема. Наистина трябва да се елиминира разликата между половете в образованието и обучението Наистина образованието дава възможност на жените да участват и социално и економически в обществото и намалява риска от социално изключване с всички съответни последици във връзка с качеството на живота както за жените, така и за мъжете и момчетата. Като се има предвид, че образованието води до по-високо самочувствие, вяра в собствените умения. Това е нещо, което е по-характерно за, момиче, за момчетата. Момчетата винят външни фактори за своя неуспех. Жените и момичетата като цяло подценяват своите умения и тази разлика по-късно се превръща в разлика между мъжете и жените. Поради тази причина жените и момичета трябва да бъдат насърчаване. Идеята не е момичет, момчетата да се справят по-зле, а момичетата просто да се справят по-добре. Имаме също така ясна връзка с насилието срещу жени и образованието. Вярвам, че това становище върви в правилната посока. Споделям споделените виждания и мисля, че трябва да се направи повече, за да се справим с стереотипите в учебната програма. Казва се, че жените трябва да бъдат окоръжени да учат технически науки, информационни и комуникационни технологии, споменават се неща за обучението и образованието през целия живот, а също така и колко е важно да имаме ролеви модели, защото липсата на видимост води до създаването на стереотипи, а това води до насилие. Моя принос като докладчик в Сянка е следния. Искам да се фокусирам върху участието на момичетата в демократичното управление на училищата. Трябва да имаме правилната среда и по отношение на учебна програма, и по, учен... по отношение на педагогиката. И момичетата трябва да могат да участват в демократичните процеси, както в училище, така и в други образователни институции. Също така по отношение на сексуалното образование, то засилва сближаването на отношението към момчетата и момичетата. Наистина, двете групи момчета и момичета трябва да учат заедно и това служи като модел за превенция на насилието. Има още, казва, а, казва ораторката, но председателката я прекъсва, защото няма време. Сега дава думата на Казимир Деслевски Една минута, моля. Ще говоря ще говоря от името на госпожа Вишневска, ще прочита нейното становище. Тя също е част от комисията ФЕМ. Мъжете и жените имат равни граждански права пола не трябва да бъде изкуствен конструкт в обществото, защото ние принадлежим към два различни пола. Има промени, които стават все по-опасни от комунистическите времена насам. От тогава насам при нас не е имало такова идеологическо напрежение и натиск в а, Полша да говорим, че пола има социално въздействие, това е начин да индоктринираме младите хора, да създадем бариера между децата и родителите и също така е начин да се насърчи напълно неподходящ социален модел. Сега ние знаем, че Много жени получават университетско образование, участват в обучение. Достъпа до висококачествено образование е възможност жените да получат достъп до, до животна кариера. Тяхната полова принадлежност не е препятствие пред получаването на образование. Ролята на образованието е да предостави знание и умения, които от своя страна да помогнат да се справим с безработицата и да се е, изгради една добра кариера. Жените не са втора категория хора, граждани. Това, от което те имат нужда, е известна подкрепа. и улеснение в различните роли в своя живот. Председателката, дали можете да сте е, по-кратки? защото иначе няма да можем да излезем от залата на време. Имаме още две становища, през които трябва да видим, така че наистина няма да мога да дам думата на последния записал се в списъка. Ще има друга възможност да се обсъди този доклад с докладчика в комисията и аз ще помоля един от нашите колеги да не говори отново, но ще му дам за съвсем кратко думата. Благодаря, госпожо председател. Нещата вървят чудесно. Виждам, че ще има дебат по тази тема. De criterios compartidos, pero también hay visiones eh, claramente. Определено имаме споделяне на гледните точки и същевременно обаче се появяват и альтернативни гледища във връзка с ролята на обществото и образователната система, като това, което току-що чухме. И така, мисля, че преживяването ще е много обогатяващо. Говорим за свобода, овластяване, говорим за пълно развитие на всички европейски граждани, мъжете и жените, и не само на Европа, но и по цял свят. Трябва, разбира се, да променим и стереотипите за мъжете. Не трябва да говорим само за промяна на стереотипите относно жените. Въпрос на разбиране, което всички ние споделяме, е, че имаме отговорности и свободи като граждани. Достъпът до образование в Европа е проблем, който вече сме разрешили, но това не променя разликите, извинявайте, трудностите, свързани с мобилността в Европа. Те добавят допълнителна сложност към този непрост проблем. Трябват ни модели за подражание, жени. Става въпрос за това, че трябва да има учени жени, а не само учителки и доктори. Чудесно е да се свърже идеята с жените и социалната грижа в обществото, не трябва да пренебрегваме другите таланти на жените в области като науката и така нататък. Така че остава ни много работа да свършим. И струва ми се, че положителните модели за подражание в нашата образователна система са нещо чудесно. Е, Жалко е, че трябва да прекъсна този дебат. А, господин Марагал. Това е една чудесна инициатива на комисията по въпроса на жените. Много се радвам, че ние ще приемем становище по този въпрос. Благодаря ви. А сега срокът за измененията е на обед на 30 марта сега. Проекто становище от колегата Кючук създаване на конкурентоспособен пазар на труда за 21 век. Съчетаване на уменията и квалификациите с търсенето на работа. На 30 март ще бъде срока за изнасяне на изменения. Благодаря, госпожо председател. Създаване на компетитивен на пазар на труда, конкурентоспособен пазар на труда е много важен въпрос, но единственият начин да постигнем тази цел е като осигуриме съответствие между уменията и търсенето. Необходим ни е устойчив и интелигентен растеж. Искам да подчертая най-важните въпроси. Нови умения, интензивни работни места – през 2020 година по-голяма част от работните места в Европа ще изискват средна или висока квалификация. Онези, които нямат квалификация или имат ниска квалификация, ще се окажат в все по-трудно положение. Няма да могат да се намират работа. Затова осигуряването на подобна квалификация трябва да бъде наша главна грижа. Инвестирането в развитието на цифровите умения, езиковите умения, по-високо съзнание за нуждата на Европа е много важен въпрос за развитието на пазара на труда в Европа и оценка на нуждите от създаване на нови работ, възможности за заетост. Трябва да се подчертае, че уменията трябва да се прилагат, да могат да се прилагат в реални обстоятелства. Необходими са също така хоризонтални умения, които ще могат да се прилагат в различни области. Трябва да се даде възможност на младите хора да развиват умения, които се ценят от работодателите. Подобряването на стратегиите за подготовка играе много важна роля. И накрая, но не последно по важност, в, в проекта становищата се подчертава а, значението на взаимното признаване на квалификациите и дипломите. Това има много важно значение за пригодността за заетост и за бъдещата конкурентоспособност на Европейския съюз на пазара. Благодаря. Благодаря. Сега две заявки за изказване има. Докладчика в Сянка и Джули Уорд. На място госпожа Мици. Съвсем накратко в последно, последно, в последно време е, ние имахме, излезахме с доклад по ключовите е, компетенции за обучение през цял живот и мисля, че трябва да стъпим върху този е, доклад в новия да надграждаме, след като определим кои са ключовите компетенции, да продължим и да градим от, от там нагоре, а не да не преоткриваме колелото. Благодаря, Джули. Ще говоря от името на моя колега е, е, Мици. Е, той казва следното. Мисля, че господин Гючук представя едно много добре балансирано становище, като подсказва необходимостта от инвестиране в умения, мобилността на обучаемите и възможностите на Erasmus, Erasmus+. Плюс това са начини за е, намаляване броя на напускащите преждевременно училище, отпадащите от училище, е, необходимостта да се е, засили приспособимостта към пазара и новите умения, които се търсят на пазара, е, сегашното економическо положение доведе до тази висока безработица в много държави членки. Е, това разминаване между умения и търсените е, умения на пазара говори за недостатъчното, за недостига на образователните системи, които не произвеждат достатъчно хора с актуални умения. Това обаче не означава, че е, обединяването на образователните системи и пазар на труда трябва да спре, напротив, трябва да е, се засили, трябва да се адаптираме към бъдещите тенденции на пазара. В противен случай младите поколения ще плащат за нашите грешки. Трябват ни краткосочни мерки, дългосочни стратегии, за да могат гражданите ни да придобият нови умения за нови работни места. Трябва да обучаваме хората, за е, да могат да е, е намират, да, да работа в продължение на целия си живот. Много чудесни предложения има колегата, не мога да ги изчита. Всъщност можете да ги предадете направо на докладчика. Има няколко философски и идеологически елемента, които са важни, но наистина извинявайте, е, че нямаме възможност. Е, извинявайте на комисията, е, няма да имате възможност да вземете отношение, защото след по-малко 10 минути трябва да се преместим в друга зала за друго заседание, друга среща. Е, скъпи колега Моргано, възможно ли е да отложим вашия доклад, е, тъй като очевидно забавенето е очевидно? Добре, значи е възможно е, на спокойствие да го дискутираме. Тогава ще е, дам възможност на комисията, ако има е, какво да каже по последния доклад и след това тръгваме. Благодаря много, госпожо председател. Аз работя в е, Генерална дирекция Зетос е, е, и ще бъда много кратка. Но приветстваме това проекто становище. Смятаме, че въпросите, които са споменати, набелязани в проекто доклада, са отрешаващо значение, и много актуални и очакваме да си сътрудничим с тази комисия и с комисията по заетост по този въпрос и по тази тема. Благодаря. Благодаря на е, всички. Е, благодаря на представителите на комисията за е, тяхното участие и за готовността им за бъдещето сътрудничество. Това е важен доклад, който много добре се стикова с темата за силване на уменията сега само да припомня две неща. Сега се преместваме в зала Ян 2 Q2, сградата Ян 2 е, Q2 за съвместно заседание с Комисията по външни въпроси. Утре в 9 е, точно трябва да започнем с гласуването, така че не забравяйте да вземете картите си за гласуване. Трябва да припомня на всички, включително и на себе си. И сега да се придвижим до другата сграда. Благодаря ви за участието днес след обед. Благодаря и на докладчиците.